Надяваме, че вие ще застанете на наша страна, така че ние да можем да променим този правилник най-накрая. Господин Ман, аз разбирам, че се притеснявате и на мен никак не ми харесва, че не мога да ви давам думата по такива важни въпроси, но освен това вие го и заявихте, необходима е промяна в процедурния ни правилник. Така че така стоят нещата. Какво друго да кажа? Каза го и по време на дебатите. Ако всички депутати, които а, говорят, се придържат към времето си, то тогава ние ще можем да включваме доста повече хора в рамките на спонтанните изказвания, а това е проблем. И сега, гласуване. Отбелязахме все пак вашия коментар. Следващата точка наистина е самото гласуване по тези седем резолюции във връзка с разискванията по по случай нарушаване на правата на човека за Пакистан. Господин Посъл искаше да направи устно изменение на параграф 13. Госпожо председател, нашите колеги проведоха ни прекрасни преговори. Получи се единодушие между политическите партии, но по член 13 се получи една малко конфузна ситуация. Имаме нужда от нова формулировка. Формулировка е, засяга основните въпроси, свързани с свободата на религията, като се подчертава и заключенията на съвета от 2009 година през месец ноември. Искаме да ви помолим тази нова формулировка да бъде одобрена. Благодаря, господин Посълт. Някой възразява ли на това устно изменение? Няма възражения, така че ще го запишем. Гласуваме по Гласуваме постното изменение за, против, възражали се, приема се. Сега ще гласуваме съображение Б, разделно гласуване, две части, първа част. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Електронно гласуване, моля ви, защото втората част на Б не е ясна. Everybody voted. Всички гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение пето римско. Отделно гласуване. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съвместното предложение за резолюция като цяло за, против, въздържали се, Приема се. Следващата точка е гласуването по шесте предложения за резолюция по тай... въпросите в Тайланд. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се. Не ми стана ясно, затова искам да го проверим. Моля да проверим шесто изменение. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се шесто изменение. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. А. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част на А за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега съвместното предложение за резолюция. Гласувайте за, против, въздържали се. Резолюцията е прията. Следващата точка в дневния ред е гласуването по 7-те предложения за резолюции за Бирма. Няма изменения. Моля, гласувайте по цялото предложение за резолюция електронно. Моля, гласувайте. Everybody... Всички ли гласуваха? Включая Пат Декоуп. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря на всички автори на резолюциите. Протокол на това заседание ще бъдат подадени на парламента за одобрение в началото на следващото ни заседание. Ако няма възражения, то тогава приятите резолюции ще бъдат изпратени на лицата и съответните органи, упоменати в резолюцията. Тази сесия на Европейския парламент е закрита.